Uh, uh, a great pleasure. Um, и така, госпожи и господа, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам отново с добре дошли на следобедното заседание. Моля всички да заемете местата си. За нас е висока чест а, е, да бъдем с Мойра Геган Куин, комисарят за научните изследвания и иновациите с нея се запознах при назначаването и, но от тогава поддържаме много чести контакти. Тя редовно посещава Европейския парламент. Особено високо ценя нейната работа по стратегията за е, Европа на иновациите. За мен това е същината на водещите инициативи в рамките на стратегията Европа 2020 година. Със сигурност акта за единия пазар е основата на това, което вие правите, но то със сигурност е най-същностният елемент от е, насоките, е, към които се придържа Европейския съюз. Широки са мащабите на вашата дейност, защото научните изследвания не са само цел. Те трябва да бъдат и внедрени, което е най-важното. Говорим в нашата парламентарна комисия за обществените поръчки. Имаме доклада Руле по тази тема. Мобилността на гражданите. Все ключови елементи от вашето предложение – за стратегията за новаторството. Поради всички тези причини много се радвам, че вие сте тук днес с нашата комисия. Аз зная, че вие имате предвидени срещи и с други парламентарни комисии днес след обед. Затова разполагаме с ограничено време. Въпреки е, тази напрегната програма, се надявам, че ще успеем да ви чуем и да отговорите на някои въпроси. I would like to thank you uh, for this opportunity to discuss the role of public procurement policies in... Много се радвам, че е, мога да говоря за е, нашата политика в областта на иновациите във връзка с обществените поръчки. Рамковите условия и най-вече е, политиката на обществените поръчки играят първостепенно роля за приятата през октомври водеща инициатива за иновациите. Европа все още не може да навакса изоставането от САЩ и Япония, а Китай бързо ни настига. Това е сериозно предупреждение за всички нас. Европа страда от иноваторски е, дефицит. А ако видим какво правят другите, ще стане ясно, че е, САЩ води значително в иновациите, главно благодарение на мерки от страната на предлагането, финансиране на научни изследвания, съчетани с мерки от страната на търсенето – над 50 милиарда долара годишно харчат Съединените щати за обществени поръчки за научни изследвания. В САЩ 2 милиарда от тях са за МСП. Някои европейски е, страни се насочват е, към подобни подходи, но националните граници и скуваността на държавния сектор за сега са ограничителни фактори. 2 трилиона евро годишно е стоеността на иновациите и научните изследвания за тях в енергетиката, здравеопазването и други отрасли – ето защо обществените поръчки могат да бъдат използвани за новаторство, за стимулиране на търсенето, особено когато трябва да се решават и социални проблеми. Нещо повече. Новаторските продукти и услуги имат жизнено значение за повишаването на качеството и ефективността на обществените услуги тогава, когато имаме бюджетни ограничения – въпреки съществуващите възможности, съгласно директивите, те не се използват пълноценно, поради редица причини. Търсене на по-низко рискови решения, липса на достатъчно знания за обществените поръчки за нови научни изследвания и други фактори. Правят се редица предложения за засилване на елемента иновации в обществените поръчки, както при е, реализацията на новаторски продукти и услуги, така и още в първоначалния етап на тяхната разработка, преди те да са внедрени и да са стигнали до пазара. Пазарите за обществени поръчки в тази връзка трябва да достигнат 10 милиарда евро годишно – Имаме доклада от 2006 година, който очертава широката стратегия, конкретизирана през 2007 година. Има три пилотни мрежи за обществени поръчки, свързани с иновациите в строителството, здравеопазването и други отрасли. Ние сме убедени, че може да се направи много повече, особено когато говорим за поръчки за научни изследвания в първоначалния етап на разработка. Европейската комисия вече предлага първата пилотна схема за подпомагане на новаторски научни изследвания в първоначалния им етап на разработка в рамките на седмата рамкова програма. Пилотните мерки трябва да се впишат в общата подготовка на Европейската комисия за финансови мерки за подпомагане на иновациите. Крайната ни цел е европейска схема за подпомагане на обществените поръчки е, за иновации и разработка на продукти и услуги с новаторски характер. Комисарят е, Таяни е, ще предложи една схема през лятото на стойност 15 милиона евро за подпомагане в тази област и за коригиране на действащите програми. Подкрепяме тези инициативи, но ми позволете да кажа няколко думи за по-общата картина. Нашата дискусия се провежда в изключително важен момент – Държавните и правителствените ръководители ще е, се срещнат в четвъртък и в дневния им ред ще фигурират и иновациите. Някои държави е, членки са натрупали опит е, в новаторството, но е необходимо да се засили сътрудничеството по водещите инициативи и предложенията за по-успешното реализиране на техните цели. На следващо място, при, на фона на необходимостта от бюджетни економии, инвестициите ни в образованието, новаторството и интелигентната инфраструктура трябва да се съчетават с амбициозни национални системи. От това зависят бъдещите висококачествени работни места. Подобен подход е изгоден за всички страни, ще бъде а, плодотворен, ще ускори възвръщаемостта от инвестициите в научните изследвания и ще защити по-добре интересите на потребителите. В средносрочен план могат да се реализират економии в енергетиката и инфраструктурата. Иначе казано, обществените поръчки ще могат да оползотворят по-добре парите на дънакоплаците. Sorry. <laughs> Third, we need smarter... На трето място ни трябват по-интелигентни рамкови условия, по-благоприятна за новаторство среда и по-стабилни глобални позиции за задържане на големи инвестиции и ключови таланти. Затова се насочваме към подобряване на рамковите условия за защита на правата на интелектуална собственост, патенти, авторски права подпомагане на малки и средни предприятия. И в тази връзка разглеждаме директивите за обществените поръчки от 2004 година, за да видим дали и как могат да бъдат модернизирани, за да се насърчи трансграничното сътрудничество в областта на обществените поръчки за насърчаване на новаторството. Аз зная, че вашата парламентарна комисия обръща голямо внимание на този въпрос. Е, въпрос. През пролета Европейската комисия ще внесе законодателно предложение за стандартизацията, което да ускори и модернизира определянето на стандарти за по-успешна оперативна съвместимост и утвърждаване на глобалните пазари. Една многогодишна програма ще гарантира включването на стандартизационните елементи в новаторските схеми. По-нататък, изправени сме през, пред големи предизвикателства, като преодоляване на последиците от изменението на климата, застаряването на населението и други. Тук планираме партньорства, които са целенасочени и внимателно подбрани на основата на ясни критерии пазарен потенциал, възможности за развитие и извеждане на европейските е, фирми на световните пазари. Те ще те съчетаят мерки от страната на търсенето и от страната на предлагането. Разбира се, държавите членки активно ще участват и ще имат възможност да мобилизират търсенето, примерно чрез стратегически обществени поръчки за иновации. Радвам се, че парламентът приветства е, този подход е, в резолюцията си от 11 октомври. Има и пилотна инициатива за активно остаряване в Европейския съюз, което също ще предполага мерки за насърчаване на новаторството. Тук очертах бегло четири предпоставки, но бих добавила още една пета предпоставка, от която зависят всички наши действия. Държавните и правителствените ръководители трябва да поемат отговорност а, за реализацията на а, Съюза за а, иновациите и да следят напредъка. Имам предвид не само Европейския съвет или съвета на министрите, но и Европейския парламент и най-вече вашата парламентарна комисия която основно се занимава с обществените поръчки и други важни въпроси. Водеща роля ще изиграете и в, в формирането на становището на парламента по Съюза за иновациите. И бих ви помолила за още нещо. Ако искаме да постигнем и надминем нашата цел да се влага 10 милиарда годишно, необходимо е активното участие на всички национални, регионални и местни органи. Зная, че господин Харбър и останалите членове на парламентарната комисия оценяват значението на този въпрос и затова ви моля да упражните своето влияние пред вашите колеги, да се осмисли предизвикателството и да се работи по-активно по обществените поръчки за иновациите. Независимо от политическата принадлежност, ако работим заедно, ще успеем. Благодаря, господин председател. Uh, well, uh, Благодаря ви, госпожо комисар. Uh, uh, ние сме особено удовлетворени че обществените поръчки в името на новаторството най-сетне стигнаха до върховете на класациите е, е, е, на политическите намерения. Сега, имаме записали се за изказване. Господин Траян Дефилидис е докладчик. Ще му дам думата пръв. Госпожа Руле също докладва по обществените поръчки. Значи първо ще чуем тях двамата, след това господин Шваб, госпожа Тайлър и госпожа Вайлър. И след това господин Декампус. Обаче, колеги, разполагаме само с 25 минути. Ние имаме да гласуваме, а вие, госпожа комисар, е, трябва да е, участвате в заседанието на друга комисия. Така че, е, моля ви да следите за времевия регламент и нека първо чуем господин Триан Дефилидес. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за това, което казахте. Смятам, че най-големите слабости на Европейския съюз в момента се състоят в това, че ние не можем да излезем на нови пазари и това е свързано с факта, че сме инвестирали твърде малко в нашия капитал на знанията. Госпожа комисарът посочи, че в други страни, като САЩ и Япония, са направени много по-големи инвестиции в тази област, отколкото в е, Европейския съюз. Китай също е на път да ни настигне. Освен това и рамковите условия не са задоволителни, що се отнася до финансирането. Това е много голям недостатък, защото фирмите е, могат да инвестират, могат да извършват изследвания, обаче в други страни в света. И по този начин се получава едно раздробяване на нашите усилия и дублиране на дейностите, които извършваме. Затова смятам, че трябва да се концентрираме върху частния сектор, но и върху публичния сектор. Трябва да упростим процедурите на финансиране, така че малките и средни предприятия да могат да преодолеят трудностите, които вие Изтъкнахте също време, но ние трябва да намерим възможности за преодоляване на кризата. Тоест по-добър достъп до финансиране, за да могат малките и средни предприятия да не бъдат в по-неизгодно економическо положение и след това иновациите трябва да, да правят възможно чрез упростени административни процедури да могат да се постигат резултати. Бюрокрацията трябва да бъде ограничена, публичният сектор трябва да се засили чрез иновативни продукти и услуги. Обществените поръчки също са възможност за постигане на напредък. Държавите членки трябва да бъдат окоръжени да включат новаторски аспекти в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Това е във връзка с казаното и с чутото. Трябва сега да намерим един добър инструмент за иновации. Благодаря. Благодаря ви, господин Трианда Филидис. Склонен съм да проява сериозна щедрост към вас, понеже вие в края на краищата сте докладчик. Обаче, ако останалите колеги проявят опит да бъдат малко по-збити, ще им бъда благодарен. Госпожа Руйле. Искам също от мое име да благодаря на госпожа комисаря за това, което изложи, защото това наистина са много важни аспекти. По отношение на темата обществени поръчки, знаят е, много добре, че местните и регионалните власти не са особено добре запознати с инструментите, които са на разположение, поради малкото информация. И за това смятам, че тук е важно да се предоставя по-добра информация и това, което вие казахте, пазарът е твърде фрагментиран. Въпросът е, в конкретен смисъл е да бъдат е, насърчавани инициативите и също така да бъде насърчавано окрупняването, защото по този начин ще могат да се постигнат по-добри резултати. И по този начин също ще се избегне риска от е, образуване на картели. Вторият въпрос е, в Green Procurement Имаше а, много успешен проект с ИТЛЕ. Това е неправителствена организация, работеща в този сектор. Тя организираше информационни семинари и тези семинари бяха посветени на а, информирането на общините в сферата на Green Procurement. Па такова нещо мога да се представя и за нас, заедно с неправителствените организации, да се погрижим за предоставяне на по-добра информация. Аз мисля, че по този начин ще се е, ускори и конкуренцията. Това е, са двата метода. Първо, да се обърнем към е, неправителствена организация в тази сфера и второ, да си помислим как можем да мотивираме държавите членки. Това са моите предложения в тази област. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, аз също се радвам особено много, че днес в комисията се занимаваме с тази толкова важна тема. Мисля, че трябва първо да си поговорим по въпроса как наистина трябва да дефинираме понятието иновации в сферата на обществените поръчки. Става дума за създаване на нови привлекателни решения за гражданите, обаче от друга страна иновациите не трябва да бъдат пречка за възлагане на обществени поръчки на европейския вътрешен пазар. И с това се присъединявам към думите на госпожа Руле за обединяването на органи на местната и регионалната власт с цел по-добро използване на пазарния потенциал потенциал и разширяване на предлагането. За тази цел може да се окаже необходимо да е, правим известни отстъпки от е, гледна точка на правната уредба на конкуренцията за малките и средни предприятия. За инвестициите в изследователската и новаторската дейност е, мога да посоча, че е, всъщност е, не би трябвало да се страхуваме от Китай и САЩ. Е, ние като европейци съвсем не сме в лоша позиция. Съществува е, стратегията 2020, там са заложени добри цели и е, като цел също е заложено да бъдат е, насърчавани трансграничните проекти, а не толкова националните. Благодаря. Um, uh, Госпожо комисар, бихте ли желала да отговорите на тримата оратори, след това ще изслушаме още трима. Междувременно няма други изразили желание да се изкажат. Е, затварям списъка. Госпожо комисар, е, е, докладчикът ще ми прости, надявам се, ако дори не се опитам да произнеса името му, тъй като рискът е голям да му нанеса тежка обида. Но е, и тримата оратори повдигнаха много сериозни въпроси, които е, са е, до голяма степен на вниманието моето лично и на моите сътрудници. Как, как да се съпоставяме? Това наистина е голям въпрос. Класацията, иновационен съюз, е много ефикасен диагностичен инструмент по-настоящем. За съпоставка не само помежду ни, но и между нас от една страна и САЩ, и Китай, и Япония от друга. Ако видим какви инвестиции се правят извън Европейския съюз в новаторството, трябва да кажем, че твърде често не се нареждаме на добро място. И ние се опитваме да помислим как да поправим нещата. Аз току-що се върнах от Съединените щати, Малкам добре знае, и аз а, а, разговарях за политиката, е, която реализира президентът Обама. Разговарях с министъра Лок. И така, залагането на количествен показател за иновационния съюз, за инвестиции от страна на държавите членки в новаторски обществени поръчки, е, в докомерциални обществени поръчки, като говорим за 10 милиарда, всъщност това е доста занижена сума. Трябва да бъдем далеч и далеч по-амбициозни от това. Разбира се, аз се надявам това, което сме заложили, това, което искаме от държавите членки, да ги стимулира да отидат и по-далеч. Е, ние имаме, имаме примери, три, три а, а, примера а, на такова е, е, е, иновационни обществени поръчки, но, но всяко правителство трябва да се замисли за това какво би могло да, да направи, да реализира, да развива обществените поръчки на фазата предшестваща готовия за реализация търговски продукт. И всичко това в духа, от наша страна поне, да, да стимулираме е, активността, е, размисъла, да се стигне до повратен момент. И, и е, е, това след доста разговори в комисията. Освен това, става дума за е, конкретни обществени поръчки, както казах, на все още некомерциализирани продукти, за покупка на нови технологични решения, например, комисията, разбира се, ще наблюдава е, сумите в рамките на механизма за подкрепа и разбира се, чрез е, структурата на европейските новаторски партньорства. Нека припомним обаче, че 17% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз се пада на обществените поръчки. И в този сектор определено трябва да се новаторства. Като страните си подадат ръка, регионите си подадат ръка, И, и просто няма пречки за подобно сътрудничество. Като вземете местните органи, областните администрации, нищо не им пречи да си сътрудничат. Понеже съществуващата а, седма рамкова програма вече им дава такива възможности. Според мен няма да е уместно комисията да предложи законодателство в тази област. Надявам се, че онова, което вършим, ще, ще се окаже достатъчен стимул. Що се отнася до е, определението на понятието иновация или новаторство, въпрос, който засегна господин Шваб, и, и в това отношение трябва да се насърчава съвместната работа на териториалните равнища. Нека не забравяме, че следващата седмица започва цялостно обществено допитване, посветено на следващия е, е финансов цикъл – за финансиране на изследователската и развойната дейност, и новаторството в Европейския съюз. И това ще стане наистина всеобхватно обсъждане на всяко териториално равнище, навсякъде в Европейския съюз. Зелените обществени поръчки, разбира се, нещо много важно. Много, много време сме отделили на тази е, тема и, и отново, е, никой не бива да се <coughs> побои от сътрудничество с всеки, е, с когото това сътрудничество би било полезно. Просто хората трябва да се ангажират и да се популяризира идеята, че в областта на обществените поръчки има много какво да се извлече като полза. Да не говорим, че Съединените щати много ни завиждат за правомощията в тази област, които имаме тук, в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че е, наистина придвижихте дебата напред. А сега следващите трима оратори, госпожа Стайлър, госпожа Вайлер и господин Декампус. Благодаря, господин председател, Благодаря, госпожо комисар, че сте тук днес с нас. Е, говорихте за това какво прави Америка. Е, днес виждам какви са предложенията на Обама за данъчни облегчения за облагането на нарастването на капитала и как можем да използваме различни неизползвани до сега източници за финансиране на иновациите и дали а, можем тук да намерим мястото и на цифровия дневен ред, защото а, смятам, че всичко това има голямо значение за гражданите. Дано говорих кратко по ваша преценка. Заповядайте, госпожа Вайлер. Аз също ще бъда кратка. Първо, Искам да се върна на вашия отговор на въпроса на госпожа Рюле във връзка с сътрудничеството. Естествено е ясно, че ние искаме да работим заедно с всички, да се сътрудничим и да проявяваме ангажимент. Обаче въпросът се състои в това дали е, бихме могли да намерим неправителствена организация, която да работи в е, сферата на е, зелените обществени продъчки, също и по отношение на иновативния им аспект. Може това да продължи 5 години докато намерим такава организация. Вторият въпрос, който засегнахте, че не искате да създавате нормативни актове. Не мислете, че е достатъчно съобщение на комисията. Вие трябва да създавате пилотни проекти. Особено в седмата и осмата рамкова изследователска програма. Можете ли да ни посочите проект, който да е приключил с иновативните аспекти, които вие си представяте и заобщо как е, вие е, се стремите е, да дадете ход на подобни иновативни проекти? Благодаря ви, професор Декампус. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, е, много се радвам, че сте тук в нашата комисия. Е, позволете ми да ви задам следния въпрос. Вие очевидно е, имате твърдо намерение да създадете един европейски пазар на иновациите. Ако това е възможно, наистина бихте ли потвърдила това свое намерение? По-нататък тук е, е, бяха споменати 10 милиарда е, обществени поръчки на, докомерциалната, до пазарната фаза, съпоставка с практиката на Съединените щати. Тук се намесва въпросът за конкуренцията и разбира се, всички сме за конкуренция, за съперничество, ако щете, но не само с Съединените щати, а с економики като Индия и Китай – е, чийто подход е просто несъвместим с нашия. Не бихме ли могли по някакъв начин да съчетаем а, е, а, е, двете, двете неща? Така, нека чуем комисаря с отговорите. Last question, um, first. Certainly. Благодаря. Започвам с последния въпрос. Точно това искаме да направим. Искаме да имаме единен пазар а, на иновациите. Смятаме, че това е верния път, по който трябва да вървим. Често пъти казвам и в парламента, и вън от него, че в зависимост от успеха ни в иновациите, ще се реши дали ние сме в играта или сме вън от играта. Вече близо година говорим по този въпрос, обясняваме на държавите членки, обясняваме на съвета по конкурентоспособността, обясняваме в Европейския парламент, обясняваме на Комисията по промишлеността и енергетиката и върхът, ако щете, е четвъртък тази седмица, когато държавните и правителствените ръководители ще седнат на масата, за да обсъждат Съюза за иновациите и значението на иновационната политика. Сигурно това скоро няма да се случи втори път. От глобална гледна точка, светът внимателно слушаше изказването на президента Обама пред Конгреса за състоянието на Съюза. И е, тук става дума е, за състоянието на света, не само е, за Съединените щати. По-често обръщаме поглед на Запад, но не бива да забравяме да гледаме и на изток. Нашите водещи инициативи са ориентирани тъкмо по този начин. Господин председател, искам да кажа, че господин Декампус ще е удовлетворен от е, резултатите е, на държавата, членка, която той познава най-добре, когато види как тя се сравнява с останалите в областта на иновациите. Това казвам е, в скоби. А искам да продължа, че национални, регионални, местни органи, неправителствени организации, които участват в обществени поръчки, било то зелени или не, са добре дошли да участват активно в консорциуми по седмата рамкова програма. Всячески искаме да ги насърчим. И е, всички вие, членовете на парламентарната комисия, можете да разпространявате е, това сред е, страните, които познавате най-добре, неправителствените организации, е, областни и местни органи. Така най-ефикасно може да се работи за постигане на целите, които си поставяме. Вие най-добре познавате своите избиратели и можете да стигнете до тях най-успешно. Дали цифровия дневен ред е синоним на понятието иновационен дневен ред? Всички а, е, тези мерки са част от а, е, първото водещо партньорство като съществени елементи от Съюза а, е, за иновациите. Ние се нуждаем от пилотни проекти. В встъплението си казах, че вече се ориентираме към поръчки за разработване на първоначален етап преди внедряването в производството. И първият механизъм за подпомагане вече е подготвен по работната а, програма за изпълнение на семкова, а, седмата рамкова програма. С други думи, ние вече сме извървели този път, по който вие ни призовавате да тръгнем. Естествено, предстои ни още много работа, с пътната карта, с нова а, политика. Много активно във всички 27 държави членки трябва да се работи по оформянето на бъдещата програма за финансиране на научни изследвания. Благодаря, госпожо комисар. Преди всичко за съгласието да приемете нашата покана и второ е, за ясното изложение на вашите концепции. Вие съвсем конкретно формулирахте насоките, по които работите, споменахте стандартите, тук се припокрива нашата дейност и ще продължим да работим съвместно. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви, че така въодушевено отговорихте на всички наши въпроси. Не по-малко вълнуваща част от нашата работа предстои. Започваме гласуване, а пък вие имате среща в друга парламентарна комисия. Тук имаме силна ирландска подкрепа. Днес е Деня на света Бригита в Ирландия. И за това кръста на света Бригита мисля, че е най-подходящият символичен подарък от името на нашата парламентарна комисия. А, сега се. Дано друга парламентарна комисия не се сети за това, ние да сме единствените, е, да ви носи късмет ви пожелавам. Uh, so, и така, госпожи и господа, Сега, предстои ни дълго гласуване. Моля всеки да си седне на мястото. Е, и гостите, моля, моля всички, е, седнете. Искам да започнем колкото се може по-скоро. Ще гласуваме и електронно, така че моля ви, уверете се, че всички носите електронните си карти. Сега е, само ще проверим колко карти са тук в залата. Ако моля, моля за тишина. Така, Просто ще проверим електронната система за гласуване, както е обичайно, преди да започнем гласуването, така че моля членовете на ЕНП да гласуват. Моля, членовете на ЕНП, започнете гласуването. Всички ли са тук? Не, само 8 успяхте до сега да пробутате. Толкова по НП. Е, трябва да се постараят май да си съберат хората. Е, социалисти и демократи, започнете гласуването. Сигурен съм, че сте повече от 6. Аз самия виждам повече. Моля социалисти и демократи да гласуват. Значи 8 за, за, за сега сигурен съм, че лека по лека, ето ги, е, ще се присъединят и другите. Така всички останали се виждат. Е, трима от либералите, двама от зелените. Е, социалистите и демократите май са единствените, които... Да, извинете, с изключение на Обединената левица, които са в пълен състав. Едно на нула за малките. Така, доклада на госпожа Шал Демоза по собствена инициатива обща продуктова безопасност и наблюдение на пазара, Въпросата директива е това. Докладчицата моля да каже няколко думи преди да гласуваме. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратка, защото знам, че ни предстои продължително гласуване, не толкова по моя доклад, а по доклада, който следва в дневния ред. Имаме 8 компромисни предложения за изменения по доклада за безопасността на продуктите, което означава, че ще имаме доклад, който е получил голяма подкрепа в комисията. Това е много важно защото когато изготвяме доклад, той трябва да бъде ясен сигнал към комисията, в смисъл, че ни е необходимо ревизиране на обща директива за безопасността на продуктите и е, че е, е необходимо да бъде засилен надзора върху пазара, който за сега е недостатъчен. Ние всички сме на едно и също мнение по тези въпроси във всички политически групи. Необходима ни е кохерентна система за надзор на пазара и това изискваме, поставяме в доклада. Надявам се, че всичко ще има добър изход и искам да използвам възможността да благодаря на колегите за доброто сътрудничество по изработването на компромисните предложения за изменения и на доклада като цяло. Не е толкова лесно да се обединят толкова различни позиции, но аз мисля, че постигнахме компромис, който в действителност означава, че от една страна ние укрепваме безопасността е, за потребителите на вътрешния пазар, но от друга страна предвиждаме облегчения и за фирмите, защото те получават по-ясни правила за лоялна конкуренция. Насочваме нашите усилия основно към предприятията, които не са коректни в своята дейност. Това е ясен сигнал за един по-добър вътрешен пазар. И накрая Искам да благодаря на сътрудниците от секретарията най-сърдечно. Ние имахме трима специални консултанти по време на нашата работа и на тях също искам да благодаря за е, сътрудничеството. Благодаря ви. Благодаря и на вас, е, госпожа докладчик, е, за усилията. И веднага започваме да гласуваме. 11-то е, изменение. Моля, които са за, против. Приема се. Десето изменение. Господин Дефилидис за, против. Отхвърля се. Компромисно изменение първо. Които са за да гласуват против. Приема се. И така при това положение преминаваме направо на второ компромисно изменение, които са за, против. Така. Трябва ли? Нека да проверим с електронната система. Второ компромисно изменение. Започнете гласуването. А, аз не гласувам. Ам или. Момент. Значи второ. Второ, все пак с дигане на ръка за, които са против, приема се. 22 изменение, което е заличаване от госпожа Корла и господин Фокс. Моля да гласувате. Е, прекратете гласуването. Прие се с 20 за, 13 против. 23-то господин Кройцман за, против. Приема се. 24-то е оттеглено. 25-то господин Попакис. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с 19 за, 14 против. Трето компромисно изменение за, против, приема се. И така стигаме до 29-то изменение, което е устно изменение. То е, виждате, поместено в листата за гласуване. Мисля, че можем да го гласуваме. 29-то, моля, за, против. Очевидно мнозинство за. 29-то без изменението съответно отпада, 31-во също отпада, четвърто компромисно за, против, приема се. 35-то изменение от господин Кройцман. Против, приема се. Изменение на Инта 1 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, също се приема. И така нататък към 39-то, нали? 39-то изменение от господин Кройцман отново. За против. Отхвърля се. 40-то госпожа Корхова за. Против. Приема се. 41-во господин Кройцман за. Против. Отхвърля се. Осмо на ИТРЕ се приема, че е обхванато от предходното, но ИТРЕ 7 трябва да гласуваме за против. Приема се. 49-то с заличаване по електронен път, моля, започнете гласуването. Социалисти демократи с един повече, но нека да прекратим и да видим. Така ли не ще се приема? Но, вероятно, може да се, да, да, да се постараете един от социалисти демократи да изтегли е, картата си и следи се по електронен път. Така, прие се 43-то, 4-то, 5-то спадат в резултат от това. 46-то госпожа Легрип за. А, трябва да проверим. 46-то по електронен път започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 20 за 14 против. 48 Кройцман за. Против. Отхвърля се. 47 Започнете гласуването. Пак социалисти и демократи гласуват с много повече. Прекратете гласуването. Приема се с 20 на 15. 50 Корхола. За. Не, е по електронен път започнете гласуването по 50-то. Прекратете, прекратете гласуването. Приема се с 20 за 15 против. 49 от Кройцман съответно пада, поне така смятаме ние. И гласуваме 51 от Демозе за против. Приема се. И трепето за против. Приема се. Инта международна търговия 6 за против. Приема се. 53-то от Шал де Мозе за против. Приема се. 52-ро, нали? 52-ро следва. Започнете гласуването по 52-ро. Прекратете гласуването. Приема се 21 за, 15 против. 54-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 21 на 15. 55-то за. Против. Приема се. Компромисно изменение 6 за. Против. Приема се. Оттам 62 изменение от господин Шалденозе за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 64 за, против, приема се. Инта 2 за, против, при... Инта 2 се прие. Не, вие си бяхте наясно. Инта 4 е обхванато от предходното. Инта 5 за, против. Приема се. Итре 10 за, против. Приема се. Инта 7 за, против. Приема се. 65 за, против. Приема се. 27А, което е внесено от мен, придружено с устно изменение. Докладчикът приема за, против, приема се. 66-то пада, следователно 67 мо от господин Трианда Филидес за, против, отхвърля се. 68 за, против, приема се. 69-то пада и той е допълнен. Не, 69-то гласуваме за, против. Приема се. И 3. 11. Моля, започнете гласуването. НП гласува с много повече. Против. Тоест, прекратете гласуването. Във всеки случай, независимо от а, е, това а, е, се прие. Изменението 70 от господин Кройцман. А, е, за, против, отхвърля се. 71 Корола за, против, приема се. 72 госпожа Корхола, започнете гласуването по 72. Прекратете гласуването. Приема се с 21 на 15. И 13 е обхванато. 74-то Корхола. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с 22 на 14. 73-то пада при това положение. Компромисно изменение 7 за, против, Приема се. 12 от ИТРЕ комисия по промишлеността, транспорта и енергетиката за... Не, не, по електронен път ще минем. ИТРЕ 12. Започнете гласуването, прекратете гласуването. Приема се 21 на 14. 77. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Сега към преамбюла. Трето изменение господин Шалдемозе за против. Приема се. Четвърто за против. Приема се. Точка от преамбюла е компромисно 8 за против. Приема се. Девето изменение за е, започнете гласуването по девето изменение. Прекратете гласуването. Не мина. Отхвърля се. 14 на 23. Първо изменение от преамбюла заличаване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 22 на 15 на и сега целият текст на проекто становището поименно. О, не, не, още едно изменение имаме. Извинете, 15-та точка от правните основания. Е, второ изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. 21. На 15 е, НП отново гласува се много повече. Сега цялото становище е електронно. Започнете гласуването. Прекратете. Е НП гласуват се много повече. Моля някой да извади картата си. Така, така е по-добре. Прекратете гласуването. 36 за, 2 против, е, двама въздържали се по-скоро, няма гласове против. Поздравления за докладчицата. Благодаря и на всички ви. По-нататък е, сега вече голямото гласуване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 Много ви моля за тишина. Моля да се съсредоточите дълго и сложно гласуване. Първо искам дам думата на докладчика. Господин Шваб, искате ли нещо да кажете? Много мило е, че преди това гласуване ми давате думата, така че да се спра на две-три точки и да задоволя интереса не само на колегите от комисията, но и на други, които се интересуват от темата. Искам първо да благодаря на сътрудниците на секретарията, на правната служба, също за извършената работа. Второ, след многото конструктивни срещи с докладчиците в Сянка и след месеци наред интензивна работа, искам да посоча, че се получи един много голям пакет от компромиси, състоя се от пет части. Като докладчик аз се опитах да отразя и да взема предвид желанията и предложения предложенията на всички политически групи. Когато погледнете компромисите, ще установите, че на много места ние сме постигнали сближаване и по този начин цялостният пакет отговаря на мнението на комисията. Трето, надявам се и искам ясно да изразя тази надежда, че този пакет ще бъде прият от всички които са съдействали за неговото възникване и които са дали своя принос за това. Съвместно извършената работа, взаимно направените отстъпки допринасят за приемането на целия пакет. И четвърто, ние сме внесли около 1600 изменения, около 50 са компромисите, които са постигнати и е, всъщност е, можем да кажем, че това гласуване ще е, премине в едни приемливи рамки. Надявам се, че след 18 часа и 30 вече няма да гласуваме и не е необходимо да ни притоплят пицата в парламента. Аз мисля, че трябва да гласуваме за да тласнем напред както интересите на потребителите, така и вътрешния пазар. Благодаря на докладчика. Ако се съсредоточим и ако групите внимават да не гласуват е, с повече гласове, отколкото имат, моля господин Шваб и госпожа Гебхарт веднага да ми дават сигнал, за да правим проверка по електронен път. Ако ми помагате, ако следим гласуването, ако не говорите по телефона. Обръщам се към госпожа Гебхарт и особено към господин Шваб. Ще работим по-бързо. И така започваме. Компромисно изменение 2 по член 1. За, против, приема се. Това е член 1. Компромисно изменение 2 по член първи. Сега изменение 399 за, против, приема се. Член 2, точка 1, компромисното изменение по него за, против, приема се. Продължаваме с 411 на госпожа Търман. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Не се приема. 23 гласа против, 16 за. Няма да е, чета числата, виждате ги на екрана. И ви моля да гласувате малко по-експедитивно.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 Заповядайте, госпожа Торин. Моля ви да казвате кой член, коя точка. Ние нямаме номера на компромиса и за това ви моля да го направите. Да, аз си мислих, че точно това правя, казва председателя. Ще внимавам повече. Следва член 2, точка 4. Плюс е, точка от бюла 11 б. За, против, Приема се. Член 2, точка 4а, нова. Някъде по-нататък ми е в текста. Обърквам се. Докладчика страхотно се е справил. Член 2, нова 2а. За, против, приема се. Член втори. точка 5. За, против, очевидно се приема компромиса по член 2, точка 5а, нова. За, против, приема се. Добре, вървим до тук. Член 2, точка 6, плюс точки от преамбюла 12 и 13. За компромиса, против, приема се. Изменение 43 и Юри 59 за, против, приема се. Изменение 44, нали така? Не. Компромис по член 2, точка 8 и е, точка от преамбюла 14. За, против, приема се компромис по член 2, точка 9, точка от преамбюла 15. Не, не, няма да говоря за номерата на страниците, защото всеки има различен свитък. При някоя 20-та страница, но това няма значение. За, против, приема се. Компромиса по точка 11 и точка от преамбюла 16. Извинявам се, казва председателя точка 10 а, от член 2 и от преамбюла точка 16. За член 2, точка 10 плюс точка от преамбюла 16. За, против, приема се категорично. Изменение 60 на правната комисия за, против, Отхвърля се. Компромиса по член 2, точка 11 за. Против. Приема се. Изменение 46. Нали така? Пак на правната комисия. 62 е същото. За. Против. Приема се. Продължаваме с 47, защото 46 пада. Правната комисия 63. За, против. Видимо се приема. Сега 48, Юри 65. За, против. Приема се. Връщам се към компромисите. Член 2, точка 16. За, против. Приема се. Правна комисия 66 за, против, приема се. Компромиса по член 2, точка 18 за, против, приема се. Член 2, заличаване на 51 за, против, приема се. Компромиса по член 2, точка 20. За, против, приема се. И сега изменение 53 за. Мисля, че тук ще гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромиса по член 2, плюс свързаните а, е, с него а, е, точки от преамбюла. Тук имаме разделно гласуване, поискано от а, е, социалистите. Целият текст, с изключение на финансовите услуги, гласуваме. За. Против. Приема се. И втората част. Моля, гласувайте електронно, като се добавят финансовите услуги. Край на гласуването. Приема се. Сега продължаваме. По-нататък всички е, е многобройни страници, които следват по член 3, падат, защото се прие компромиса. Госпожа Тюрин, мисля, че забравихте е, на правната комисия 68 на страница 27. Мисля, че с вас следим един и същи свитък. Според мен то беше част от предишния компромис. Съгласна сте, нали? Сега съм на член четвърти. Компромисът по а, член четвърти и съответните точки от преамбюла разделено на 6 части. Гласуваме ги по-отделно. Компромис 4 по член 4, първа част. За. Против. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте по втората част електронно. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, приема се, а, е, приема се петата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се шеста част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Получи се грешка. Извинявайте, трябва да го повторим. Понякога председателя натиска погрешния бутон, но го правят и други. Край на гласуването. Приема се. И така. Продължаваме а, с компромиса по член 4А нов. Right. On page 38, right. So compromise amendment on article 4 компромисът по 4А, нов член. За, против, приема се. Така приключваме с първа глава. До тук гладко се обръщам към докладчика, но рано е да се каже. Сега сме на глава втора, нали така? Така, 22 компромисно за, против, приема се. И сега съответно прескачаме къде Значи 23-то компромисно. Моля, гласувайте за, против, приема се. 673-то, ако не се лъжа, следва Докладчикът отново трябва да признаем, отлично си е свършил работата. Така, значи, освен ако докладчикът е, не възрази, е, при това положение отиваме чак на преамбюла. Так, така ли е? Добре, къде да отидем сега? Значи, отиваме на съответните точки от преамбюла. Е, значи, по 17-то. По 17-то е, за, против, приема се. От там нататък 302 от господин Моти за, против, Отхвърля се. 303-то господин Рошфор пада. То, то, то пада вследствие от предишното гласуване. Шести член. 24-то компромисно за. Против. Приема се. Осемдесет и седмо от господин Рошфор. За, против, приема се. 694-то. Пето и шесто. А, стопно от правната пада, значи шесто ДР А, така, значи втори том го изгласувахме. Отлично. Сега отиваме на, на трета глава. 25. Всички ли сте с мен? <laughs> За. Против. Приема се. От което следва, че преминаваме на 8 88-700 заличаване на 8 член за против. Приема се. Компромис на 26 за. Не, не, ще трябва по електронен път. Е, моля, моля, гласувайте. 26-то компромисно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение по 10 член. Прескачаме до 10 член. Е, искате ли по точка от пребило 25 да гласуваме? Не, извинявайте, трябва да се върнем. Това ме съветват. Значи, изменение по проекта доклада 82 моля за, против, приема се. 83-то за, против, приема се. 678 за, против, приема се. Сега стигаме до точка от пребила 25-та компромисно изменение по същата. Моля, започнете гласуването по електронен път. Прекратете гласуването. Приема се. И така, 27-мо компромисно по 10-ти член. Моля, започнете гласуването. Прекратете. Приема се. От тук нататък Компромисно изменение по 11 ти член. В 28-мо компромисно изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение по 12 член веднага. А точката от преамбила, да гласуваме по-рано ли? Да гласуваме ли 21-а точка от преамбила или да смятаме, че тя е включена в компромиса, който току-що бе гласува? Сигурен съм резултатът, че е същия. Искате ли да гласувате? А, приемате, добре. Така, значи, е, точка от пребила 21 също се приема в рамките на компромиса. Сега стигаме до компромисно изменение 29 по е, 11 член, точката пребила 22-26, за, против. Приема се. 13 член, съответно компромисно извинение. 23-та страница при мене, 13 за, против, приема се. Това беше 30-то компромисно изменение. 14 член, компромисно изменение 31. За, против, приема се. Проекто доклад 106. Нали така? което е по член 15 на 28 страница. За. Против. Приема се. 894-то изменение, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 13 за, 24 има против. 32 по 16 член за, против, приема се. Компромисно по 17 член на 31 ли беше? На 32. 33-то компромисно изменение. Моля да гласувате по електронен път. А, не, разделно. Току-що е, забелязах. Значи, моля, гласувайте по първата част от 33-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се първата част. Гласувайте втората част. Моля, от компромис на 33-то. Прекратете гласуването. Също се приема. И сега проекто доклад 114 по 18 член на 36-та страница, значи 114 по 18 член за против приема се, 115 за против приема се. 34-то компромисно по 19 член и свързаните с същия точки от преамбюла. Отново е, разделно гласуване по искане на социалисти и демократи. Първа част, моля, за против. Приема се. И втора част. За, е, втора част по електронен път. Е, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Също се приема. 22 на 16. И сега правна комисия 140 по член 20. О, доста прескачаме тук явно. Значи 20 член правна комисия 140, които са за моля да гласуват против, явно мнозинство за, в който случай от 126 до 128 1300 и следващи падат. Сега сме на 20А. So now we move, I think, the rapporteur disagrees. Така, освен ако докладчикът не е на друго мнение, преминаваме на а, а, 105 1053 госпожа Ройтова, нов член 20А за, против, отхвърля се. 1054 за, против, също се отхвърля. С това изчерпваме гласуването по още една глава. Отлично напредваме. Сега продължаваме с следващата глава, глава четвърта. Нали така? Глава четвърта гласуваме. What about 1057 1057 е първото, което ще гласуваме за, против, отхвърля се. Стигаме до следното положение, дано да съм прав. Тъй като приехме компромиса по член 3, всички изменения по член 21 падат и член 21 ще бъде заличен, защото той вече влиза в член 3. Прав ли съм? Добре. В такъв случай всички изменения по член 21 падат и продължаваме с член 22. Член 22 компромис. За? Против? Приема се. изменение 1114 на госпожа Ройтова на 13-та страница. За, против, приема се категорично. Компромиса по член 22а, нов. За, против, против, приема се категорично. Всички други изменения падат. Стигаме до компромиса по член 23. За, против, приема се. Компромиса по член 23А нов. По моя свитък е 17-та страница. Компромиса по 23А нов. Моля, гласувайте. За. Против. Приема се. Компромиса по член 24. За. Против. Приема се. Хиляда сто седемдесет и шест. доста прескачаме. На 26-та страница стигаме. 1176 и 1178 идентични. За, против, двете се отхвърлят. Тук имаме още едно на госпожа Вайс Гербер. А, извинявам се, казва председателя. 1178 трябва да гласуваме сега. 1178 за, против. Убедително се отхвърля. 177 и 179 не гласуваме. 1181 не гласуваме. защото мисля, че беше прието като част е, от компромиса. Гласуваме 1180 за, против, категорично се отхвърля. 358 на господин Рошфор за. А, моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 146 Андрея Шваб. Моля за, против, приема се. На а, господин Славини допълнение за, против, приема се. 23 Шваб за, против, приема се. Три идентични 1406, е, 1411 е, и 1412. Моля, гласувайте електронно по трите. Край на гласуването. Отхвърлят се. И трите. 1406 и съответна част от преамбюла на госпожа Туронен. То пада. Да, пада. Не може да има допълнение към отхвърлено предложение. 1182 е следващото. 1182. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 362 на господин Салвини. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 363 на госпожа Торонен за. По електронен път моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 на 19, един въздържал се. Въздържали се печели. Компромиса по член 26. с разделно гласуване по искане на Обединената левица за, против, приема се първата част, втората част за, против, също се приема. Сега всички изменения по 26 падат в резултат на това и отиваме направо на член 27. Страница 45. Вижте. All the paper we've wasted, yeah. Yes. Is it really 45? No, uh, it 44, sorry, 44. Congratulations. So, page 44 I'm on in my... Страница 44, коригирам се, каза председателя. Компромиса по член 27. За, против, приема се. Член 28. Компромисът моя свитък е на 47 страница. Компромиса по член 28. За, против, приема се категорично. Изменение 1378, всички останали е, падат по този член. Хиляда триста на госпожа Вайсгербер. За. Против. Приема се. Компромиса по член 29. За. Против. Приема се. Изменение. Трябва да се коригирам, казва председателя. Приключили сме. Приключили сме с глава четвърта. Дори и по-рано можем да свършим. Uh, uh, um, Дами и господа, само за протокола, глава пета – е прията без гласуване в комисията. Всички изменения на правната комисия се приемат за прияти. Глава 6. Пристъпваме към глава 6. И ни остава още глава 7. Член 40. Четири искания за заличаване. Кой е за, против? Артикъл 40 се заличава. Приемам, че всички съображения ще се заличат към този член. След това член 41, 15-16 от госпожа Гепфарт. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 15-19 на госпожа Гебхарт. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 на 19 гласа. Едно лице не е гласувало. Можете ли малко по-бързо да процедирате във бъдеще? 22-23, по тях ще гласуваме заедно. Кой е за, против, отхвърля се. 1524, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 за, 20 против. Господин Кройцман. Значи 15, 25 е, се оттегля, след това пристъпваме към компромис 45А. Кой е за, против? Приема се. С това стигаме до компромис 46. Кой е за, против? Приема се. Изменение 172 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, приема се. След това се приемат и съответните съображения. Компромис 49, кой е за, приема се. Изменение 33 се приема. Сега при съображенията 389. Кой е за, против? Екон 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Екон 8. Екон 8. Е, имено гласуване за, против, отхвърля се. И сега Глава 7. Uh, We start with uh, Legal Affairs 191. Правна комисия 191. Кой е за? Против? Приема се. 49 е прието, така че не е необходимо да гласуваме по 48 член 48А нов на господин Мандас. Искате ли да го прочетете, защото вчера беше внесено това изменение? Устно предложение за изменение. Кой е за. Пропуснах да обявя гласуването, начало на гласуването по този член. Край на гласуването. 392, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 396 на Силвана Рапти и Константинос Попакис. Начало на гласуването по 396, край на гласуването, отхвърля се. Компромис 50. Приложение част А. Кой е за, против, приема се. След това Преминаваме към компромис 51. Кой е за? Против? Приема се. Мисля, че с това се покрива останалата част от гласуването по тази глава. Значи следващите всъщност се покриват от това гласуване. Сега Преминаваме към съображенията. Гласуване по съображението от преамбюла. 126. Изменение 126. 127 е на 1. Компромис Имаме компромис 1 по съображение 2. Трябва да се гласува тук, вярно ли е? Тогава гласуваме по компромис 1 по съображение 2. Съображение 2. Мисля, че има грешка в списъка на гласуването, така че трябва да изясним нещата с докладчика или докладчицата сянка. Доколкото разбирам, когато се преминава към съображенията от прембила, след край на приложение 3, точка 4, е, буква Д, минаваме към съображенията. В моята страница не са отразени имена. 216, 217, 215 и ЕКОН. Това е написано. Е, всички са тук при мен отразени, нали? И има един компромис, който обаче не е включен в списъка за гласуване, но той съществува по съображение 2 за да покрие всички тези четири точки. Така че компромис по съображение 2. Кой е за, против, приема се с голямо мнозинство. Преминаваме сега към съображение 3. Съображение 4, всъщност. Изменение 221 на госпожа Тонан. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 225 и 226. Начало на гласуването. 225-226. Край на гласуването. Приема се. Изменение 227. Езиково изменение. Начало на гласуването по 228. По езиковото изменение не се гласува. Край на гласуването. Отхвърля се 228. След това 229, 229 кой е за? Нека да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването, 229, край на гласуването. Приема се. И вече преминаваме към гласуване на целият текст на доклада. Така ли е, господин докладчик? Госпожо Гепхарт? Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на моя колега господин Шваб за огромната работа, която той извърши. Ние всички се включихме в нея и мога да кажа, че наистина задачата не беше лека доколкото текстът на Европейската комисия беше много проблематичен текст и искам да отбележа, че в бъдеще ще трябва да се преодолеем и сега гледам към господин Шваб, който кима утвърдително, да в бъдеще, когато ни се представят такива лошо формулирани документи, ние не трябва да приемаме да работим по тях, а веднага да връщаме текста. Това е всъщност основното, което исках да кажа. Второто, което бих искала да посоча и съжалявам много, е, че трябва да го кажа, защото съм вложила много часове труд, е, че препоръчвам на моята политическа група, след това, което обсъдихме вчера, да е, че не можем да гласуваме по този е, компромис. и искам да обоснова това, че гласуваме против, защото е, съм е, натоварена с това от моите колеги вчера. Искам да се аргументирам. Моята политическа група от самото начало посочи, че не можем да приемем текст, в който има само е, зачатъци на защита на правата на в, потребителите в една държава членка. И за съжаление, това е, е нещото, което наблюдаваме в този текст. Аз не искам да е, отнемам повече време и ще се концентрирам само върху два примера, за да поясня защо не можем да гласуваме положително. Още от самото начало аз посочих, че моята политическа група не може да приеме, че финансовите е, услуги като цяло не попадат в приложното поле на тази директива. Ние не сме а, извели нито една от услугите от приложното поле на директивата и а, ние, например, смятаме, че има и други а, директиви, които се занимават с тази материя. Да, обаче а, има видове услуги, които никъде не са уредени на друго място. Това са кредитите, микрокредитите всъщност. И сега гледам а, към а, един от колегите, който посочи, че в скандинавските страни има огромни проблеми с микрокредитирането, което се извършва чрез СМС и точно този тип финансови услуги не се покриват от директивата за защита на потребителите. И те не се покриват и от директивата за правата на потребителите. Правото на отказ от сделка и изобщо някои други неща, които ние искаме като социал-демократи да залегнат в този текст, не са залегнали и за това моята политическа група гласува против. Вторият проблем е, че в тази сфера се предвижда пълна хармонизация, което означава, че държавите членки няма да имат свободата да дописват правото в тази насока, защото ще има пълна хармонизация. Ако беше минимална хармонизация, ние бихме могли да се съгласим. Втори пример, който искам да посоча и от много седмици аз е, непрекъснато изтъквам, че моята политическа група не приема пълна хармонизация по член 10, защото формулировката, която е включена там, е неприемлива за моята политическа група. Защо? Защото тук става дума за това да се определи при договори, сключвани извън а, търговските помещения, т.е. договори а, врата до врата, а, да трябва да се сключва договор в писмена форма. В а, този а, член или в този параграф а, се предвижда възможност а, за durable medium, т.е. може би траен носител, това обаче не се гарантира, защото е на хартия, вероятно може би на USB стик или на CD-ROM, обаче това не може да се провери при е, сделка е, врата до врата. И е, тук искам да добавя и формулировката, която е на английски язик. Medium far as this appears appropriate in view of the nature of the contract. Und solch eine Подобна е, неясна формулировка е много проблематична, защото отваря вратата за е, търговците, които сключват подобни сделки врата до врата, те няма да съставят писмени договори, а това за нас е неприемливо. В много държави членки обаче има а, на национално равнище правила а, създадени и а, те ще трябва да бъдат заличени, защото точно по този член се предвижда пълна хармонизация. С това ние не можем да се съгласим. Okay. Uh, така все пак трябва да пристъпим към крайното гласуване, т.е. поставяне на гласуване на целият текст. Докладчикът не желая да каже нищо повече. Нека да гласуваме тогава електронно е, така измененото предложение на комисията. <coughs>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 Госпожи и господа, независимо от това, че е, докладчикът не привлече пълно мнозинство в подкрепа на своя доклад, е, мисля, можем да кажем, че е, определено текстът е сложен, труден и заслужава още по-задълбочено проучване. Сега, след като вече имаме текст от наша страна, Сърдечно благодаря на, на докладчика, на другите докладчици, е, тъй като без усилията, които очевидно са положили, за да постигнат компромисни изменения, е, щяхме да гласуваме дълго и, и по-дълго. А съгласен съм с казаното от госпожа Гепхар, че в бъдеще ще трябва да бъдем далеч по-взискателни към подобни предложения на комисията. Вероятно самата комисия би трябвало да бъде малко по-критично настроена към работата на предшестващия колегиум. Но така, е, предстои ни работа все още по този текст. Това работата ни за днес приключва, т.е. заседанието. Е, предлагаме на докладчиците и на докладчиците в сянка да останат в тази зала е, с превод за пресконференция, ако желаят. Така, значи докладчиците и докладчиците в сянка, които желаят да участват в пресконференцията, могат да останат тук, да се качат на, на трибуната, ще има превод, а за останалите и на вниманието на всички ще заседаваме отново на 10 и следващата седмица от 15 часа. Благодаря.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 Uh, и така, госпожи и господа, мисля, че сме готови да започнем пресконференцията. И искам да поканя докладчиците в сянка да се присъединят към нас. Госпожа Гебхарт, дали е тук? Тя ще дойде. Госпожа Турунен, Емили Турунен, заповядайте.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 Uh, Добър ден на всички присъстващи в залата. Добре дошли и на слушателите в залата за журналисти и на тези, които ни следят по интернет. Аз съм Малкълм Харбър, председател на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Със съдействието на нашите преводачи ще се опитаме да ви представим първите си реакции по а, гласуването на директивата за правата на потребителите. Докладчика е господин Шваб, а, госпожа Гебхарт, а, господин Рошфор, а, господин и госпожа Туронен са докладчиците в сянка, съответно от своите политически групи. След като чуем техните отзиви, можем да чуем и въпросите от залата. Виждате езиците, на които се превежда и можете на всеки от тях да зададете въпрос. Ето това е нашия бюлетин на парламентарната комисия, който излиза е, в интернет виждате а, е, мрежата приятели на парламентарната комисия по вътрешния пазар за защита на потребителите. Можете да се регистрирате там и ще видим какво е вашето отношение към а, е, текста. А, е, то ще бъде отразено в следващия ни бюлетин за следващото заседание. Нека да чуем а, сега участниците в пресконференцията. Това може би ще очерта и по-нататъчната ни работа. Заповядайте. Господин Шваб, благодаря господин председател. Първо искам да посоча, че съм изключително облегчен от факта, че голяма част от компромисните предложения за изменения, които бяха гласувани, днес бяха прияти от всички политически групи след дългото време на консултации мисля, че целият парламент може да бъде радостен от този факт. Естествено, съжалявам, че накрая при гласуването ние не получихме много голямо мнозинство, обаче в политиката е така. Някога трябва да бъде взето решение и за това аз проявявам респект към факта, че другите политически групи не можаха да гласуват накрая за това компромисно предложение. Аз е, обаче все пак искам да изтъкна, че е, повечето гласуваха за този компромисен вариант. Имаше мнозинство. Е, и е, това са всъщност е, много важни неща за европейския вътрешен пазар. Дигиталният вътрешен пазар, извършването на сделки по интернет, в последните години се отвои. Това в дългосрочен план е изключително важно за европейския вътрешен пазар, защото основно младите потребители се ползват от този вид пазар. И особено младите хора, които, да речем, следват в чужбина или пък по-късно работят в чужбина, става става все по-важно ние в рамките на един единен пазар да имаме единни правила. И смятам, че правото на отказ от сделка, което ние го хармонизирахме по отношение на сроковете, е, изключенията и всички останали условия, които са приложими към него, е важен принос е, за е, тласкането напред на онлайн търговията. Важно е също да се посочи, че ние анализирахме всички правни детайли във връзка с защита на потребителите. В нито едно място на директивата няма а, намаляване на обхвата на правата на потребителите и аз а, мисля, че а, това е радостен факт. Бихме могли да дадем пояснения, ако е необходимо. В някои страни има микрокредити, които не са покрити. Това е един от проблемите на минималната хармонизация в директивата. Аз мисля, че решение на европейско ниво можахме да вземем е, единни мерки за защита на потребителите, така че няма различия. Второ, при тази директива на някои места е, се прави компромис между начина на придобиване на услугите и е, бързината на това. Смятам, че е, ние успяхме да направим необходимото, да постигнем защита на потребителите на високо ниво и за това съм облегчен от резултата от гласуването и смятам, че през е, следващите седмици в парламента, в съвета, а също и в комисията ще можем да стигнем до добри резултати във връзка с тази директива. Благодаря. Благодаря. А, нека сега чуем догладчиците в сянка. Първо госпожа Гепард. Благодаря, господин председател. Аз също чувствам облегчение, че накрая беше взето решение, въпреки че не можах да се съглася с него. От една страна искам да посоча, че има доста че всъщност получихме едно проблематично предложение от Европейската комисия. Основният проблем който възниква от това предложение е, че на държавите членки се отрязва пътя към а, е, уреждане на самостоятелни области, там където това е необходимо и а, е, постигане на напредък, където е необходимо. Мисля, че в тази сфера трябва да бъдем много предпазливи. Моята политическа група на социалистите и демократите не можа да се съгласи с предложения документ, така както беше представен, защото в определени сфери накрая всъщност като резултат има по-малко права, отколкото в момента се предвиждат в държавите членки. Например, сферата на финансовите услуги, които за съжаление като цяло са изведени от директивата за услугите. Аз не мога да приема това. До последната минута аз се борих да се опитам да убедя господин господин Шваб, че те не трябва да бъдат извеждани от приложното поле на директивата за услугите, но не успях. В какво се състои проблема? Директивата за потребителските кредити, извинете ме, малко е сложно да се произнасят наименованията понякога, тази директива ще започне да действа от едно определено ниво. И всички сфери, които попадат в приложното и поле, бяха уредени в секторните директиви, които сега ще бъдат заменени с директивата, която приехме. Това означава, че поради факта, че това вече не е уредено в директивата за потребителите и също така в директивата за правата на потребителите, що се отнася до правото на отказ, вече става неясно какво точно ще се предвижда в тази връзка. Да речем, когато става дума за кредити в малък размер 20 евро, 50 евро, ако те са под 18 години, това попада под защитата на малолетни и непълнолетни. Обаче че когато навършат пълнолетие могат да имат трудности, защото правата не са ясно уредени и също не се предлага ясна информация по отношение на ефективната годишна лихва и така нататък. Това е много проблематично и това е една от причините, поради която аз не можах да приема тази директива. Не можах да приема също, че в сферите, в които става дума за информацията, която трябва да се предоставя, член 10 и член 11, се предвижда пълно хармонизиране хармонизиране, въпреки че формулировката в тези членове е много неясна. Първо, предвижда се, че е, предприемачите, когато извършват сделки е, врата до врата, когато за съжаление не се сещам за германския термин, когато всъщност не е разумно е, за да се извърши е, отказ е, по отношение на писмен договор, за мен това е много проблематично, защото в определени държави членки е така. Автоматично един такъв е, договор трябва да бъде съставен писменно с подпис, за да може той да е, поражда действия. В текста, който е, се прие, тези неща са представени много относително, защото търговецът има възможност да каже. Ситуацията е особена и за това не ни е необходимо необходим такъв договор, потребителят обаче не познава тази особена ситуация. От друга страна, той трябва сам да помоли е, за е, осъществяване на това свое право, но е, той не е информиран, че има такова право. И всъщност, поради това, моята политическа група посочи, че ние не можем да приемем тези текстове. Евентуално бихме могли да приемем минимална хармонизация в тази сфера, но това не е така. С други думи, когато държавите членки е, можеха да е, уреждат е, чрез национално законодателство тези материи, но за съжаление, чрез пълната хармонизация това не е възможно. Аз чух с задоволство, че докладчикът е направи предложение още веднъж да проведем дискусия преди провеждане на пленарното заседание, като евентуално се предвиди възможност за поправки. Аз с удоволствие ще участвам в тази дискусия и ако успеем да приемем добри разпоредби в тази сфера и да ги подготвим за пленарното заседание, аз няма да бъда против. Естествено, защото аз желая да имаме добра правна уредба за потребителите. Аз желая желая ние да, достиг, да постигнем допълнителни ползи чрез тази директива, като изхождаме от философията, че когато говорим за права на потребителите, наистина да става дума за права на потребителите, а не на първо място за вътрешния пазар, където при дискусии винаги съм имала впечатление, че вратата е отворена. И аз очаквам с нетърпение какво ще се получи на пленарното заседание, какво бихме могли да направим там, не само в тези две сфери, които посочих, но и в другите сфери, в които ние не можахме да приемем компромисите, защото вие знаете, че има пет компромисни предложения за изменения, които ние не можахме да приемем, но аз не искам да отнемам времето на останалите оратори. Благодаря. Благодаря. Следващият съдокладчик. Благодаря. Имайки предвид първоначалния текст на комисията, той е от е, октомври 2008 година. Може си представите какъв дълъг път извървяхме. Този първоначален текст беше слаб и който гледаше на въпросите за защита на потребителите до такава степен лековато, че това противоречеше на сложния характер на потреблението в днешния свят. И а, още повече, че потреблението е от съществено значение не само за економиката, но и за ежедневието на 500 милиона а, е, европейци, а, които независимо в коя държава членка да, живеят, а, независимо от а, личното си благосъстояние, очакват защита от а, Европейския съюз. И директивата, разбира се, дори е, е, след днешното гласуване в нашата комисия, директивата не е съвършена. Е, и е, все пак аз бих е, искал да отдам дължимото на докладчика, господин Шваб и на целия му екип за изключителната работа, която са извършили. В това число, разбира се, бих искал да благодаря и на техническите експерти на комисията. Позволете ни да си благодарим и на себе си, докладчиците в сянка, защото ние също доста поработихме за усъвършенстването на текста. Просто ако желаете, дори извън експертните е, аспекти, сравнете първоначалния текст с днешния и, и ще видите за какво става въпрос. Аз твърдя, че е, тази директива отговаря на очакванията на потребителите. А потреблението е свързано с две неща едновременно. Първо, с защитата на правата на потребителите и на второ място с възможността за максимален потребителски избор. И в това отношение, мнозина от нас тук го споменаха, днес се натъкваме на нов феномен, на ново изключително динамично явление, а именно възможността да се купува в интернет е, практически всичко и то без граници. Това ни е, вълдушевява нас, европейците, от една страна. От друга страна обаче ни мъчи, защото има толкова много забранени продукти, има толкова много неистински а, а, произведения, а, дошли Бог знае откъде. Имаме, разбира се, директива за дистанционните покупки, но а, бе важно отново да а, а, отворим това досие, така да се каже. През 2010 е, година с 20% е нараснал оборота на търговията, на, на сайтовете за търговия в е, интернет. Е, десетки хиляди са потребителите, които днес вече пазаруват в интернет. И аз мятам, че директивата е опит да подобри конкурентната среда. Да направи така, че е, днес е, някои от е, производителите, които извличат неправомерна рента, изгода с други думи, от това, че налагат по-високи цени там, където са в състояние да, да пласират продукцията си в изолация, повече да не се ползват с такова не, несправедливо предимство. От друга страна се дава шанс, дава се шанс най-вече на малките и средните предприятия, които а, понякога работят в нишови а, браншове. А, и още повече, имайки предвид все по-специализираното днес потребление. И малките и средни предприятия е, е, ще могат е, да, да достигнат до много повече потребители, не само в своята страна, не само в съседните страни, а и отвъд този ограничен до сега периметр. И, разбира се, за да върши работа всичко това, е необходима някаква максимална в някои аспекти хармонизация. Всяко предприятие днес трябва да е запознато с правото за защита на потребителите, съответно законодателство на 27 държави членки. Така повече не може е, и аз е, с, с а, а, приятелско а, е, чувство се обръщам към госпожа Гепхард, към социалистите, към всички колеги, които а, проявяват а, а, съмнение в това отношение. Необходима ни е максимална хармонизация. Текстът, който гласувахме днес, е, е насочен към онези елементи, в които ще се търси максимална хармонизация. По същество става въпрос за дистанционния пласмент, т.е. без продавач и купувач да, да присъстват някъде е, едновременно. и, и независимо дали става въпрос за пласмент от врата до врата или на, на, е, е, за, за продажба извън търговските помещения на търговец. И ето така се проявява способността на Европа. Независимо от, от трудностите, на които се натъква Европа, от време на време да се обединим на, на една основа. Е, е, ние въпреки е, трудностите си даваме сметка, е, че е, потребителите имат своите очаквания. Те се опасяват от погазване на правата и не желаят да приемат прекомерна бюрокрация и поради всичко това ние трябва да направим своите усилия. И толкова по-честно ще бъде да кажем, че днес тази директива не подобрява правата на потребителите, но пък дава по-големи възможности възможности за защита на тези права. И във всеки случай не можем, в никакъв случай не можем да твърдим за отстъпление от вече постигнатото. И нещо повече. Директивата дава, дава и най-малко най-вече на държавите членки, които отскоро са в Европейския съюз, чието законодателство за защита на потребителите все още не е на нивото, на което се намира това законодателство в по-старите държави членки. И в които почти всеки път, когато в дадена държава членка действат норми, е, които е, дават възможност за, за специална защита на потребителите, Благодарение на таланта на докладчика Андрея Шлаб, това се запазва. Т.е. тези по-високи постижения в други държави членки се запазват. Аз, например, смятам и Марго вероятно няма да се съгласи, но, но че, е, примера, който тя даде за потребителските кредити от, с много е, е, малък размер, са предмет на защита в Великобритания. И аз не смятам, че директивата по някакъв начин хвърля сянка на съмнение върху правата на британските потребители. И накрая още две думи. Аз също смятам, че сме е, тръгнали по един път, е, не сме стигнали до края на този път. Все още много неща трябва да бъдат е, усъвършенствани и с оглед на, на правата на потребителите на динамиката на вътрешния пазар. Благодаря се, е Емили Турунен от името на Зелените. Благодаря, аз ще говоря на датски. Godt. jamen, øh, som I kunne se af afstemningen i dag, så øh, kunne vi grønne ikke støtte. Да, øh, днешното гласуване показва, че зелените не могат да подкрепят резултата от него и това се дължи на три факта. Първо, тук Става дума за висока степен на пълна хармонизация, а това означава влушаване за нас. Евелин Герхард посочи два примера, но има и други. Втората причина е, че има твърде малко истински напредък за потребителите в Европа, защото всъщност директивата се нарича а, директива за права на потребителите. И ние имахме големи очаквания, че ще бъдат направени нови крачки в Европа в тази посока. Това не се постига с тази директива. И трето, като че ли имаше доста лутане напред-назад в целия политически процес, процес и твърде малко ясни позиции. И по тази причина беше трудно да се постигне е, компромис. Господин Рошпор и господин Шваб, е, на тях мога да кажа, да, аз поделям идеята, че е заложен голям потенциал във вътрешния пазар, когато ние разширим електронната търговия. Наистина, на нас ни е необходима пълна хармонизация, обаче ако ние искаме такава хармонизация, тогава трябва действителност да е, имаме предвид точно съдържанието на текста. Трябва е, текста по ниво и по съдържание да е кохерентен, а това не постигнахме днеска. Аз е, обаче смятам, че въпреки това сме стигнали заедно твърде напред. Това трябва да призная. Има някои е, зелени точки, които бяха включени, точки на зелените. Например, е, подобрени дефиниции за е, някои понятия, като например е, дефиниция за понятието потребител. Тук има много подобрения. Също така беше въведено задължение за информиране за договори, изключени в търговските помещения, също така дигиталното съдържание, е, беше уредено. Също така, е, аз малко смесвам английските термини, но това е, е специализиран език, който използваме. Прак за по-малко евро, това беше буквално, така че това са суми до определена граница, които попадат в приложното поле на директивата. И сега това са точки, по които ние успяхме да постигнем споразумение и за това аз благодаря. Беше трудно, защото имаше много неща, които е, не се е, приеха от нас, например е, член 26. Там е заложен голям потенциал, а именно е, е, потребителят да има възможност за свободен избор, когато има проблеми с стоката. Когато, примерно, тя е повредена, потребителят сам да може да реши дали да бъде подменена или да бъде поправена или пък да получи е, сумата, да му бъде възстановена. Това е голям е, напредък. Аз, например, преди няколко седмици отидох с моя iPhone в магазина, казах, че трябва да се поправя, какво ще правя е, през това време, докато трябва поправката. Това са неща, които са важни за нас, е, зелените, и мисля, че до пленарното заседание бихме могли да продължим да работим много конструктивно. Смятам, че ще бъде много добре, ако в парламента постигнем единодушие. Смятам, че има място за подобрение е, след днешното гласуване. Имаме съвсем ясни искания към докладчик. За това не отстъпваме от позициите, каквито имаме в момента. И последно искам да посоча следното. Става дума за процесите в Европейския съюз като институция. Аз чувствам много голям натиск по отношение на постигане на споразумение на първо четене, постигане на споразумение с съвета. За нас е много важно като парламент предвид демократичния процес, да си помислим какви ще бъдат следващите ни стъпки. В момента има тенденция към постигане на споразумение на първо четене, но мисля, че тук трябва да си помислим много подробно и това е апел към всички политически групи в парламента. По този начин ние ще попречим на демократичния процес и ще намалим собственото си влияние. Това ние не желаем. Благодаря. Um, uh, Благодаря. В качеството ми на член на групата на европейските консерватори и реформатори, искам също да изразя нашата позиция. Съгласен съм с казаното тук, че всички политически групи решително отхвърлиха първоначалната стратегия на Европейската комисия за пълна максимална хармонизираност. Много труден и продължителен беше процеса, защото а, трябваше да съобразим към други цели нещо, което беше подготвено а, с а, съвсем други съображения първоначално. Същевременно а, трябваше да се погрижим за нужното упростяване на стопанската дейност с предложения, които да бъдат по-ясни, по-разбираеми и по-полезни за потребителя. Особено в света на интернет постигнахме значителен напредък при продажбите от разстояния, търговията от врата до врата и подобни форми. Имаме един консолидиран текст, по който може да се работи. Надявам се, че е, докладчика ще приеме необходимостта да се доработи този толкова сложен текст. Неизбежно е в такива случаи да се получат несъвършенства, несъответствия, празноти, по които да се работи е, преди да стигне текста до пленарната зала. Е, доста остра критика на парламента към Европейската комисия беше, че не отразява достатъчно добре възможностите за развитие в бъдеще. Има редица цифрови продукти, които те първа ще се изпитват и ще видим те как ще попаднат в обхвата на директивата. И в отговор на казаното от Емили Туронен бих се върнал към качеството си на председател на парламентарната комисия. И така ще продължа от тук нататък. Това е процедура на съвместно вземане на решение. Такава е нормотворческата процедура. Ние гласуваме в парламентарната комисия по това предложение. Докладът ще трябва да бъде прият от пленарния състав на парламента. И след това ще влезем преговори с съвета и с държавите членки, за да потърсим оптималния компромис. По един толкова сложен и труден текст, това вероятно ще стане на две четения и бихме се съгласили на друго само при извънредно необичайни обстоятелства. Е, ще бъдат отработени подробностите но те първа предстоят всички тези етапи от процедурата и като председател на парламентарната комисия аз работя с всички политически групи и ще се постарая да си свърша е, работата така, че да постигнем споразумение. Най-лошо би било да са да е толкова голям разнобоя в позициите на държавите, членки на политическите групи, че да се замразят преговорите. Това не би било добре за потребителите. Надявам се, че е, с известни усилия от всички страни ще постигнем напредък. И преди да приключа е, с моето изказване и да дам думата на журналиста за въпроси, искам да ви кажа, че имате изключително обилна информация е, като журналисти. Цяло пиршество е това за професионалиста, като си представите че имаме един семинар специализиран за журналисти, който ще се проведе в 7C50 в сградата Анри Спак от 9.15 до 12.15. Мисля, че всички съдокладчици тук, заедно с експертите, са покани да участват и там ще имате възможност да чуете допълнителна и по-подробна информация. Не знае дали остана време за въпроси. Тук има ли журналисти, които искат да зададат въпроси? Въпроси от журналисти. Да, тук имаме журналист, заповядайте. Споменахте цифровите продукти. Имате ли препоръки за свалянето на цифрово съдържание от интернет? Може ли да се представите Дженифър Бейкър от IDG? I mean, oh, ich darf ja Deutsch sprechen. Ähm, die Kommission... Мога да говоря немски. Комисията в момента смята да извърши оценка на ситуацията по отношение на някои недостатъци от правен характер и също така свързани с цифровите продукти. Като комисия и аз като докладчика и докладчиците в Сянка сме възложили едно изследване Резултатите бяха изнесени от професор Шмидкес. Организациите за защита на потребителите също представиха изследване. Решаващият въпрос е как от една страна ние можем е, изцяло да наложим е, спазването на правата на потребителите, от друга страна да опазим интелектуалната собственост на производителите и разпространителите. Да се постигне такъв компромис не е лесно. В директивата ние онези е, цифрови продукти, които са предназначени за трайна употреба на потребителя, е, ги е, приемаме за продукти по смисъла на дефиницията в директивата, обаче е, тук имаме изключване на правото на отказ от сделка. Това всъщност е, дали ще бъде най-доброто решение, е, ние ще продължим да проучваме и ще излезем с оценка, но потребителските организатори искат да направят тази директива Proof и това дори разделителната линия между правата на потребителите и защита на интелектуалната собственост понякога да се прокарва твърде трудно. Позволете ми и аз да добавя нещо. Това е госпожа Евелин Гебхарт. Действително, цифровите продукти също са включени в приложеното поле на директивата. Това беше важен въпрос, който дискутирахме. И е, има обаче един проблем, който трябваше да решим в тази сфера. Ние дефинираме цифровите продукти като стока в е, правните дефиниции. В член 11 Всъщност там разпоредбата се ограничава само върху услугите. Има и констелация какво ще се случи, ако един търговец ми подари DVD като рекламен подарък, аз го ползвам и след това без да знам това ще е свързано с услуга, какви права ще имам тогава, дали съм попаднала в капан по отношение на разходите. Това са въпроси, които все още не са изяснени и трябва да бъдат разяснени от нас. И аз по тези въпроси искам да разговарям с господин Шва преди пленарното заседание, защото смятам, че тук трябва да се внесат поправки в текста. Искам да добавя едно изречение, показаното от моя колега Робер Рошфор. Смятам, че Една от грешките, която непрекъснато се допускаше е, че директивата и това, което приехме днес, се сравнява с първоначалната първоначалното предложение, правно предложение на Европейската комисия, което е много лошо формулирано. Това, което аз направих, аз извърших съпоставка с това, което днес приемаме за действащо право, т.е. не предложение на Европейската комисия. А, това предложение беше много по-лошо от действащата в момента правна уредба в държавите членки. Това беше моята референтна величина, за да мога да оценя дали наистина има имаме добавена стойност при директивата за правата на потребителите или не. И за това моят отговор накрая беше не защото е, всъщност е, това, което ние предлагаме, безспорно е по-добро от предложението на Европейската комисия. Господин Шваб е, и останалите работиха много активно. Но ако сравним с действащото право в държавите членки, в някои сфери мога да кажа, че тази директива не води към подобрение, а към влушаване. ganske kort til det med digitale produkter. Altså, det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Е, позволете ми по въпроса тези цифрови продукти. Не, не е тайна. Не е, не е лесно е, в една директива да бъдат уредени цифровите е, продукти, имайки предвид, че директивата урежда и другите, веществените, материалните продукти по определение. Трудно е да се регламентират на едно място две такива различни категории. И все пак тъкмо това се опитваме да направим, да постигнем някакъв минимален общ знаменател на защита на потребителите, независимо от това дали те закупуват някаква материална стока или свалят цифрово съдържание. В един и в другия случай потребителят трябва да, да има някакво средство за защита, Днес това не винаги е така и ние тъкмо това се опитваме да регламентираме, понеже когато човек натисне бутона, штракне се с мишката за да свали дадено цифрово съдържание, вече е твърде късно. сделката е осъществена и оттам нататък никаква възможност за, да, да, да потърси потребителят удовлетворение от търговец. Но, но мислите първа ни предстои да постигнем сериозен напредък в тази област. А, има ли други въпроси? Добре. Е, благодаря ви е, за присъствието. Благодаря на онези от вас, които следиха нашите разисквания в интернет. Утре, е, нека още веднъж напомня, има семинар посветен на директивата и разбира се, предполагам колегите са докладчици, ще бъдат на ваше разположение за конкретни въпроси. Благодаря също така на преводачите за тяхната помощ. Приятна вечер на всички.